Liebe Kolleginnen und Kollegen, zuerst einmal ein... Уважаеми колеги, добър ден на всички от мое име. Преди да започнем с заседанието по същество, бих искала да ви помоля да почетем паметта на жертвите от терористичните нападения в Брюксел – с минута мълчание. Точно преди една година, по това време, се случиха тези ужасяващи събития, затова минута мълчание, моля. Herzlichen Dank. Ich möchte Sie ferner darauf hin... Искам да ви припомня, че в 10 часа пред пленарна зала по покана на председателя на парламента ще има възпоменателна церемония за жертвите. Ако искате да присъствате, може да го направите. Нашето заседание ще продължи без прекъсване. Първа точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Има ли искания за промени в дневния ред? Ако няма такива, ще считаме дневния ред за прият. Сабине, имам въпрос относно гласуването. Доколкото знам, част от резолюцията за корпуса за солидарност, текста, който идва от комисията по заетост, още не е гласуван в тази комисия. Председателката, ще се върнем на този въпрос, когато стигнем до там. Сега стигаме до точка 2, съобщение на председателя. Искам да ви напомня, че днес имаме превод от френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, португалски, чешки, естонски, унгарски, латвийски, полски, словенски, български и румънски. Заседанието се излъчва по интернет, както правим обичайно. По отношение на решенията на координаторите, те са ви изпратени на 2 мар. Тези заключения са официално одобрени, тъй като няма възражения не е имало възражение до крайния срок, който беше 6 марта. Значи протокола се счита за прият. Сега стигаме до гласуването. Имаме резолюция относно Европейския корпус за солидарност. Вероятно си спомняте, че миналия септември председателя на комисията Юнкер започна тази инициатива за Европейски корпус за солидарност. В тази връзка се създадоха и се приеха редица мерки. Ние също работихме по този въпрос. Имаше едно писмо, изпратено към председателя Таяни. Това писмо беше изпратено в понеделник. В това писмо беше отправено искане този въпрос да се разгледа на заседанието в Страсбург през април. Искам да се обърна към всички вас и най-вече към координаторите. Във вашите политически групи а, може да положите усилия за подкрепа на това искане. Вероятно си спомняте, че ще има законодателно предложение на комисията по тази тема. То ще се появи през май, ако не се лъжа. И е много важно да работим и по този въпрос. Много е важно да видим какво точно планира комисията, за да знаем какво можем да очакваме много е важно, освен това, да знаем и как ще се финансира този Европейски корпус за солидарност. И така, писмото, както вече ви казах, е изпратено на председателя Таяни по отношение на дневния ред, начина по който ще работим, това всичко ще зависи естествено от британското излизане от Съюза, прословутия Брексит – отключването на процедурата по член 50. Е, ето защо дневният ред през април може да се промени е, в последния момент, но много е важно все пак ние да изпратим своето послание и да поискаме тази точка да бъде включена в дневния ред. Сега гласуването, резолюцията, работихме в е, много добро сътрудничество с други комисии, най-вече Емпъл. Предложихме на комисията по заетост да вземе предвид нашите бележки. Предложихме освен това Емпъл да се откаже от част от своите правомощия. Ние своевременно се свързахме с представителите на тази комисия. Вчера, доста късно, получихме техните предложения. Аз се опитах да ги внедря в текста. Тези предложения са свързани с правомощията на Емпъл. Тази сутрин и вчера научихме, че предложенията не са гласувани в Комисията по заетост. Това е жалко. Комисията по заетост би могла в пленарна зала да внесе допълнителни предложения. Мисля, че е по-настоящем във формата, в която се намира резолюцията, има някои текстове, които са в сиво и може би трябва да ги извадим, защото това са текстове, по които не сме стигнали до споразумение с Семпл. Съответно, ние не можем да гласуваме тук. Ако има някакви съмнения, точно тези части от текста може и да бъдат внесени повторно в пленарна зала. Ще видим какво ще се случи днес. Отново казвам, опитахме се, но нямаше как. Това съответно е моето предложение. По отношение на процедурата имахме добро сътрудничество Проведохме среща с технически характер, за да чуем различни позиции. Договорихме се да използваме опростената процедура. Тази процедура ще се използва и за интегрирането на съответните текстове в цялостното предложение. Моето предложение е сега да гласуваме по текста в настоящия му вид, в неговата цялост. С изключение на текстовете на Apple които ще бъдат залечени. Съгласни ли сте? Има ли някой, който да възрази на това гласуване на целия текст, такъв какъвто е? Не виждам възражение. Колегата Коста заяви, че не си е взела картата. Естествено ще запишем гласуването на този колега. Нека сега да проведем едно гласуване. Гласуването приключи. Резолюцията се приема с голямо мнозинство. Благодаря на всички групи. Благодаря на всички, които работиха по тази резолюция. Много добро сътрудничество демонстрирахме, конструктивно сътрудничество. Надявам се, че ще можем да изпратим онези послания, които да бъдат чути от комисията, които трябва да бъдат чути от комисията. Благодаря най-вече на Стефан Манев и на Лиза от секретарията. Те работеха неуморно, за да стане този текст наистина добър. И сега, ако ми позволите, ще преминем към следващата точка. Нашето становище относно прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции или ЕФСИ. Джил Еванс е докладчик по становище. Комисията по бюджети изтегли напред във времето своето гласуване. Това означава, че ние трябва да гласуваме малко по-рано от планираното. Всъщност проекто становището се появи на 28 февруари, 3 март беше крайния срок за внасяне на изменения. 22 изменения бяха внесени. Благодаря на всички, които работиха в дух на сътрудничество. Знам, че бяхте притиснати от времето. Никак не ви е било лесно. Госпожо Еванс, искате ли да кажете нещо преди да преминем към гласуването? Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, за да ви подкрепя във връзка с сроковете. Да, беше трудно да се работи, но работихме в дух на много добро сътрудничество, затова нека да благодаря на Даран Невил от секретарята и на всички докладчици в Сянка. Благодаря и на административния персонал на групата, благодаря на моите сътрудници. Мисля, че сега становището е наистина много добро. Много благодаря и на вас. Нека сега да гласуваме. Започвам с изменение първо. За, против, въздържали се, отхвърля се. 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 8 за,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 Отхвърля се. 12 на 12. 19 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да направим проверка, ако не възразявате. Изменение 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. За, против, въздържали се, отхвърля се. 22. За, против, въздържали се, приема се. 21. За, против, въздържали се, то се приема. И сега окончателното гласуване. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Имаме голямо мнозинство. Гласували 24, 22 гласа за, един против, един въздържал се. Поздравление за докладчика. Dann kommen wir äh, така стигаме до точка 5. имаме проекто становище, което се нарича ставки на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания. Und ich würde Herrn Strojewski jetzt auch sofort das Wort geben. Herr Strojewski. Бих искала да дам думата на господин Здруевски. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, e, mamy ważną opinię, a Przede wszystkim mamy ważną... Благодаря. Становището е много важно и самия проблем е също много важен във връзка с, ставката за ДДС. По този въпрос заборим вече продължение на повече от 10 години по отношение на електронните издания и електронните книги с намалена ставка за тях. Всъщност това предложение е част от един по-голям пакет, чрез който се хармонизират разпоредбите за ДДС. В рамките на цифровата економика има две държави в Европа, по-специално Франция, които не са съгласни – във връзка с ставката за цифровата економика. Има искове в съда по този въпрос. Всъщност трябва да отговорим на очакванията на различните държави, които искат да хармонизират ставката и да въведат преференциална ставка за тези електронни книги и публикации. с по-ниска ставка. Има два, два различни начина на третиране на тази ставка. Единият разглежда книгите като продукт, другите, другият начин като услуга. Затова е важно да се въведе една и съща ставка за периодичните издания и за електронните книги по същия начин, както е за хартийните издания. Няма съмнение, че трябва да се хармонизира тази ставка и да се даде възможност на държавите членки да намалят съответния процент. Това е Нашето предложение, нашето мнение е позитивно. Благодаря на автора на становището. И с удоволствие приемам ще приемам всички предложения, които върват в рамките на довия смисъл. И да приключим с този въпрос. Благодаря. Да, yeah, vielen herzlichen Dank. Uh, äh, das... Благодаря. Наистина става дума за нещо като история без край, но дано в крайна сметка да имаме щастлив завършек. Никой не разбира защо трябва да се плащат по-низки ставки за електронните вестници в сравнение с печатните издания и вестници. Ние сме имали искане в тази връзка няколко пъти, така че да се надяваме, че ще имаме положително решаване на този е, въпрос. Имаме ли докладчици в сянка? Колегата Морган. Институто комплименти Благодаря. Бих искал да поздравя докладчика. Този доклад е отличен от името на групата на социалистите и демократите. Е, бих искал да изкажа своята подкрепа за подхода. Мисля, че би следвало да се относем положително към предложението на комисията. Още през 2011 година направихме искане в тази връзка. Сия компютър, таблет, телефони, целуляри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 използват все повече цифровите продукти, което ще може, което ще ни даде възможност да да стимулираме развитието на културата. Няколко бележки за последствията от тази възможност за държавите и членки да намалят ставката. В някои случаи да я сведат близо до нула. Така има възможност за издателствата да инвестират, което само по себе си е позитивно. Докладчиката приятели, нашите две изменения, нашата целта на нашата група е да подкрепим предложението на комисията и да се надяваме, че то ще бъде гласувано от съвета. Знаят, че за фискалните въпроси там има нужда от един единодушие и това е един проблем. Ще се изкажа по този въпрос и в другите комисии. Uh, Благодаря, господин Люер. Благодаря. Изказвам се от името на новия колега Джон Проктер, който за съжаление не може да присъства. Днес ще замества много колеги, така че ще бъда пределно кратък. И така, колегата благодари на господин Здроевски за това становище и за това, че подхожда толкова добре спрямо двете изменения за иновациите трябва да бъдат подкрепени. Особено, що се отнася до електронните вестници. На второ място, ЕКР като цяло може да подкрепи предложението на комисията, по силата на което държавите членки могат сами да определят ДДС ставките. Единственият пример, единственият въпрос, по който имаме притеснения, е въздействието върху конкуренцията и нашите изменения в съответните части на текста ще засегнат точно този аспект. Благодаря. Благодаря. Колегата Реймон. Благодаря. Зелените също подкрепят това становище. Мисля, че то е с правилна насоченост. Разходите трябва да бъдат намалени. Много е важно, освен това, комисията и парламента да могат да се договорят за бъдещите стъпки в тази посока. Процедурата няма да е лесна. Знаем, че вече сме в епохата на така наречения интернет на предметите и ето защо е много важно в парламента и в комисията да работим в една и съща посока. Би било добре, без да обременяваме съвета твърде много, естествено, да имаме отделни разпоредби за всяка една държава. Ако можем да допринесем за още по-голямо намаление, то добре, но не би трябвало да налагаме твърде голямо бреме на съвета. Като цяло приемам текста. Колегата Билде. Euh, Благодаря, госпожо председател. Предложението за директивата на съвета върви в правилна посока. Всъщност много държави членки има доста висока ставка за електронни издания. В Франция имаше намерение и това беше много успешна стъпка. Всъщност така се увлечи читаемостта в страната. И Център за литература отбеляза 80% увеличение на ползването на електронните продукти. Знаете, Франция от 2012 година обсъжда този въпрос и се противопоставя <clears throat> на Европейската комисия. Трябва да приемем и във Франция това предложение. И това е добре за културата. 22% от французите четат е, книги като електронен формат. Във връзка с изменения трябва да се вземе предвид изискванията за хората с увреждания. Благодаря. Благодаря. Има ли други искания за изказване? Извинявайте, не видях вашето име. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчика за отличната работа. Струва ми се, че така се решава един проблем, който съществува доста време в държавите членки, а също така и за гражданите, които искат да имат достъп до културни стоки. Струва ми се, че така се намира решение на проблема. Като цяло, ДДС и данъчното облагане е едно явление, което в период на криза се отразява отрицателно върху хората с ограничени доходи и така се намалява възможността им за достъп до книги. Това е приоритет за нас. Трябва да гарантираме достъпа за всички граждани, особено за тези с економически проблеми. Достъпа до книги и това трябва да е приоритет за нас. И това е подчертано от докладчика и съм съгласен с него. Вторият коментар е след като има еквивалентност между електронните изделия и печатните изделия, всичко това ще помогне за развитие на целия сектор, но това не означава автоматично, че ще има намаление на окончателните ставки. Докладчикът не може да направи нищо по този въпрос в краткосрочен план. Ще има стимул за сектора, но за в дългосрочен план не можем да контролираме този процес и не сме сигурни дали ще се постигнат исканите цели. Трябва да имаме предвид тук, че трябва да се запази намалението на ДДС ставката и това да се отрази положително върху цените на електронните издания, за да няма изкривяване на конкуренцията и нелоянно третиране. Благодаря. Благодаря, колеги. Не виждам други желаящи да се изкажат. Виждам, че в нашата комисия има общо взето единодушие. Към комисията имате ли коментари? Yes, um, we would like... Да. Искам да благодаря на докладчика за доклада, който подкрепя инициативата на комисията. Искам да подчертая – че тази инициатива е много важна и има пряка връзка с инициативата за цифровият пазар. Тази инициатива в момента се обсъжда в съвета. Надяваме се, че там ще бъде прията максимално бързо. Благодаря. Благодаря. Искам да посоча казва председателката, че правното основание за тази инициатива е член 113 и тук трябва да има консултация с парламента. Чрез нашето становище даваме категоричен сигнал на комисията и се надяваме, че ще има споразумение в съвета максимално скоро. Крайният срок за измененията е 28 марта 11 часа. Моля ви, като изключение измененията да бъдат само на английски. Имаме време и се надявам, че това няма да бъде проблем. Естествено, измененията трябва да се подадат в секретарията. не може да се използва системата АТ4. Благодаря, колеги. Благодаря на докладчиците. Нека сега да минем към точка 6 в дневния ред. Става дума за действието на Европейския съюз за устойчивост Докладчикът е Лия Ни Риада. Тя в момента не присъства на заседанието. Господин Хунтас ще представи темата. Благодаря, госпожо председател. Както казахте, нашата колежка, докладчик по становището не може да присъства. Тя присъства на погребението на <clears throat> Мартин Магинес в Ирландия <clears throat> и ме помоли да представя становището. Ще го направя сравнително кратко и ще се придържам към писмения текст, който ми е изпратила. Предполагам, че сте чели становището. В нашата група смятаме, че този въпрос е изключително важен бих казал кръгълен камък за дейността на нашата група. Докладчичката искаше да включи доста много елементи, но нямаше време. И <clears throat> за това подчертава пет основни области. Това е, се вижда в пете абзаца. Първото е, че <clears throat> подготовката за устойчивото развитие и борбата срещу социалните, економическите, екологичните предизвикателства и качествено образование и обучение през целия живот. За тази цел трябва да се подготви <clears throat> съответен текст по цел четвърта. <clears throat> Се споменава Общото събрание на ОНЕ и решението на този орган. Мисля, че тук трябва да се включат съответните <clears throat> цели за устойчиво развитие, за да се постигне четвъртата цел. Има нужда от достатъчно финансиране за образователната система. Докладчикът в тази връзка подчертава своите опасения, че между 2010 и 2014 има намаление <clears throat> на финансирането за образованието с 2,4%. Трябва да е ясно, че амбициозните цели <clears throat> изискват и финансиране. Лично аз мога да кажа, че страните, които имат съответни меморандуми и общ общата политика на бюджетни съкръщения позволяват е, да настъпят е, отрицателни ефекти върху образованието. Изключително важно е качественото образование и обучение през целия живот. Затова има нужда от <clears throat> цялостен преглед на политиката в образованието и обучението. Това, този преглед трябва да се фокусира върху отделните граждани. Много е <clears throat> важно, че образованието и уменията да се разглеждат комплексно и да, и да не се прави само пряка връзка с пазара на труда процесът на обучението трябва да бъде по-широк и по-комплексен, за да се спомогне за социалното и личностното развитие. Това ясно е посочено в точка трета. В точка четвърта се говори за оптималното използване на средствата, както и в други случаи. И се търси синергия между програмите Erasmus+, и съответните действия, които са насочени към подобряване на образователната система. Много е важно да се избягва изключването на хората, които живеят в отдалечени и селски райони. И те също трябва да имат достъп до образованието, както всички останали граждани. И накрая докладчикът споменава безработицата сред младите хора в някои държави членки процентът е около 40, а пък в Гърция повече от 50%. Това може да се каже и за <clears throat> други държави на юг в Европейския съюз. И като имаме предвид тази статистика, в становището се посочва, че програмите за гаранциите, за инициативите за младите хора – не могат сами по себе си да донесат решения за младите хора и тези програми трябва да бъдат преразгледани, за да се създаде заетост и работни места за младите хора. Това бяха всички неща от името на докладчика. Добавих и някои неща от себе. Да, благодаря. Благодаря, казва председателство. Докладчиците в сянка. Ако желаете да се изкажете, имате думата. Джули Отър, моля. Може ли да се изкажа малко по-късно, тъй като <clears throat> аз съм забравял бележките си някъде. Нека да дадем думата на, на друг колега. Добре, госпожа Пилка. Госпожа Пилка. Благодаря, господин председател. Има много позитивни елементи в това стълнище. И всъщност съм съгласна с желанието на докладчика да има равен достъп до образованието в отдалечените и селските райони. Във Франция има процес на, на затваряне на учебни заведения. В по-отдалечените райони това е една сериозна заплаха. Всички искат да се учат в най-близкото възможно училище. Споделям с това, което казва докладчикът за съответните проблеми. Много е важно да се засили използването на стажа и професионалното обучение. От гледна точка на устойчивостта Искам да подчертая обучението по граждански въпроси, така съм предложила съответни изменения. Благодаря. Благодаря. Чули? Благодаря, колеги. Благодаря за търпението. За мен това е изключително важно. Но това становище Работил съм с SDG Watch. Това е организация, неправителствена е организация, която <clears throat> работи за постигането на целите за устойчиво развитие за хилядолетието. Наскоро бях на конференция в Манчестър за устойчивото развитие. Всъщност, моето мнение произхожда от моята практика в тази сфера. В съобщението се посочват три стълба за устойчивото развитие от социални, економически и екологични. Споменава се културата, но все пак се пропуска, пропуска интегрираният начин за използването на културата в образованието. Проектоустановището на колегата всъщност не споменава устойчивото а, приноса на културата. Радвам се, че акцентът е върху образованието. Според мен има още един стълб. Културата, културата е стимул за промени в поведението. Подходът трябва да бъде на базата на местната общност, на и има възможности за глобален подход. Тук трябва да се възможно за да се отчете ролята на културата, <clears throat> която всъщност дава възможност за баланс между економическите и другите серии. Културата всъщност е двигател за устойчивото развитие. И също така стимул за социалното сближаване. Много е важно да се запази глобалната гледна точка и да не се навлиза в отделните аспекти. Има много големи синергии между отделните развитието. И те трябва да бъдат взети предвид от, от е, тези, които решават за политиката. Затова в парламента трябва да работим за целите за развитие и устойчиво развитие за хилядолетието във всички становища. Радвам се, че нашата комисия приема такова становище, като мислим за устойчивостта. Добре е да се включат теми, като например равенството между половете, участието на младите хора в вземането на решението, правата на малцинствата, гражданското общество и низовите организации – нуждата от е, научни изследвания и събиране на факти и връзката между науката и, кул... и изкуството. Културата е общо благо и <clears throat> тя трябва да бъде включена в е, устойчивото развитие на образованието. Само по този начин хората ще могат да се подготвят е, за добри граждани и по този начин да, градовете ни и селата ще станат е, по-удобни за живеене, по-творчески развити и по насочени към отделния човек. Благодаря. Данк. Хега Трюпел. Yes, thank you. I uh, just... Благодаря. Споделям <clears throat> основните моменти, които бяха споменати от колегите в <clears throat> този подход подробностите не са нови. Говорили сме за всички тези неща. Erasmus плюс, е, е, Творческа Европа и целите за устойчиво развитие. Е, целта е всичко да се събере на едно място и да се разработи стратегия. И това трябва да се подчертае, защото в противен случай повтаряме неща, които са обсъждани няколко пъти до сега. Много е важно в е, <clears throat> текста да има стратегически подход. Едно общо предупреждение. Не бива да си позволяваме да повтаряме неща. Това не е най-подходящият начин да се работи в парламента. И трябва да се почитае общия стратегически подход. Благодаря. Благодаря. Комисията моля ако няма други изказвания. Благодаря, Петре. Искам да направя коментар, подобен на този, който направих в Комисията за развитието. В преговорите с между съвета и комисията Малтийското председателство прие да работи по това предложение и се съгласи да включи културата като една от точките, по които ще работи. Много е важно, за да можем да достигнем до най-подходящите хора в бъдеще, да определим съвсем ясно и конкретно как да работим в тези области. Благодаря. Питам, моля. Благодаря, госпожо председател. Нямаше конкретни въпроси към комисията, но в отговор на това, което беше казано от депутатите, Искам да посоча, че съобщението, което беше публикувано от комисията на 22 ноември миналата година, представя нашия стратегически подход за целите за устойчиво развитие на европейско равнище. Тук трябва да акцентира върху две неща, които са включени в съобщението. Първо, подхода за по-интелигентно регулиране. Комисията да се включи устойчивото развитие във всички свои политики. И вторият момент е новият подход на работа, който беше задействан от съместник председателя на комисията. Това е холистичният подход и да не се работи в отделни силози. И чрез обединяване на различни политики, включително образованието и културата, ако има конкретни въпроси по този подход, е, съм готов да отговоря. Това е което мога да кажа за сега. Благодаря. Благодаря. Господин Шонтенце, ако може накратко. Благодаря, господин председател. Въпреки, че не съм докладчик, познавам много добре <clears throat> тематиката в становището, дискусията и коментарите на колегите, включително и от докладчиците в сянка, са много интересни като резюмене на дискусията. Мога да кажа, че <clears throat> Всичко това, което каза, всички изменения ще бъдат прегледани от докладчика и ще се опита да ги включи. Може би тук <clears throat> мога да добавя и лично нещо. Така че коментарите, които бяха изказани за евентуални недостатъци в текста, от гледна точка на яснота, може, може да получите отговор с това, че поради кратките срокове няма възможност да се съобщат всички елементи в цялата сфера. Като цяло, приоритетите, е, определени от докладчика, които представих, правят якостна връзка с социалният, економически и политическия контекст в Европа и в света. Така че бележките, които бяха изказани във връзка с образованието и младите хора, ще бъдат разгледани в този контекст. А пък за основната роля на културата, да, това се разбира от само себе си и трябва непременно да бъде включено. В някои случаи докладчикът е избрал да подчертае други неща, но това не означава, че игнорира културата и че коментарите на колегите ще бъдат отхвърлени. Това е което мога да кажа по този въпрос. Ще предам вашите предложения на колегата. Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank. Die... Благодаря, казва председателката. Крайният срок за измененията е 29 марта, обяд е, и ще гласуваме в комисията на 25 април. Благодаря. С удоволствие мога да приветствам с добре дошли нашите посетители, поканени от господин Малинов който... Това са студенти в Париж, българи. Добре дошли. Точка седма. Hier geht es um eine Stellungnahme zu einem и така, тук става въпрос за едно становище по доклад законосъобразни мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи. И така, докладчик е нашия колега Краснодемпски. Както знаете, през последните 18 месеца в Европейския парламент провеждаме интензивни дискусии за това как да осигурим по-добра защита за лицата, подаващи сигнали за нередности, а също така и как по-добре да защитаваме журналисти в рамките на Европейския съюз с оглед на източниците на информация, които използват. Много е постигнато по този въпрос, има редица предложения по темата. Господин Луа може да ни представи темата от името на господин Краснодепски. Да, аз днес замествам професор Краснодепски и бих искал да изложа неговите виждания по темата а, от гледна точка на нашата комисия. Значението за защитата на лицата, подаващи сигнали, назря през последните години – имайки предвид много случаи като Панама Ликс, Лукс Ликс и така нататък. И във връзка с работата на комисията ТАКС, работата на лицата, подаващи сигнали за нередности, е наистина много важна с оглед на нарушенията на публичния интерес. Съгласно информацията от Европейския орган за разследване на измами, лицата, подаващи сигнали, подават информация, която е изключително важна за установяването нередности. Ето защо е наистина важно всяка европейска страна да има ефективни механизми за лица, които действат добросъвестно по отношение на установяването на нередности с оглед на предприятия и публични институции. В подготовката на становището идеята беше да се фокусираме върху три основни аспекта, свързани с компетенциите на комисията КУЛТ а също така има и при покриване с правомощия на други комисии в Европейския парламент. На първо място културните разлики в защитата на лицата, подаващи сигнали. На второ място инициативите, насърчаващи подаването на сигнали и накрая разследващата журналистика. Наистина е много важно механизмите, насочени към защита на лицата, подаващи сигнали, да бъдат адаптирани към ситуацията в отделните страни, имайки предвид културните специфики. Разследването на различни изследвания за управление показва, че различни институции отчитат, трябва да отчитат културните разлики защото в противен случай това ще доведе до нефункциониране на системата и излишни разходи. На второ място, защо трябва да има системи за защита на лицата, подаващи сигнали? Разбира се, препратките към културните обстоятелства не трябва да бъдат предпоставка за неизползването на подобни механизми, но същевременно трябва да се отразяват националните специфики. Например, в една ситуация може би финансовите стимули ще бъдат по-ефективни, а в други европейски страни може би подобна концепция ще се изправи пред сериозна съпротива. В някои, механи... в някои страни механизмите са по-ефективни, а в други има негативно възприятие на лицата, подаващи сигнали за нередности. А, в някои страни, когато има социална съпротива, ефективността на подобни механизми няма да бъде толкова висока. Ето защо трябва да се организират инициативи за предоставяне на информация, съгласно която лицата, подаващи сигнали за нередности, действат за благото на цялото общество освен това, трябва да има и вътрешни системи и процедури за възможност за подаване на сигнали за нередности. Освен това, професор Краснодемски иска да подчертае, че вътрешните процедури не трябва да ограничават свободата на изказване или пък ограничаване на, на достъпа до необходимата информация. Ето защо от голямо значение е и ролята на разследващата журналистика. Работата на журналистите зависи от желанието на служителите да оповестяват информация и да докладват за нередности. И ако искаме да предотвратим контактите между служители и разследващи журналисти, то тогава няма как да чуем за много важни случаи, като например Панама Ликс. Освен това, журналистите трябва да имат възможност да извършват дейността си свободно т.е. да се запази правото на журналистите да не оповестяват източника на информация и освен това да използват необходимите средства за информация. В заключение ще подчертая, че за да има добавена стойност от нашето становище, трябва да се избегнат конфликти на правомощията между водещите комисии. Основните аспекти са културните разлики, инициативи за създаването на необходимата култура и свобода на журналистите, занимаващи се с разследваща журналистика. Благодаря. Благодаря ви, казва председателката. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка за 2-3 минути. За жалост нямаме много време. Така че от името на НП докладчика в сянка. Подяковат пану посланце Краснодепскому. Благодаря. Искам да поздравя господин Краснодепски за проектно становище. Искам също да съгласа с, с принципа в доклада. Позитивното отношение към хората, които подават сигнали. Има някои разлики които, в държавите членки, които са посочени от съответните елементи. Много е важно да се използва този метод срещу корупцията в държавният апарат. И така се економисват публични инвестиции и също се защитава обществото. Можем да подкрепим доклада, защото сме съгласни, че трябва да се защити, увеличи защитата за тези лица и да се засили закрилата за тези лица. Ясно е, че държавите членки в Европейския съюз имат нужда да въведат този механизъм. Има някои, няколко държави, които веждат такъв механизъм, като Великобритания, Румъния, Люксембург, Словения, Словакия. Много е важно, че за тези хора има достатъчно закрила. Мисля, че е добре да помислим за подобрим този механизъм на защита в всички държави членки. И е добре да стимулираме обмена на водещи практики между отделните държави членки. В Чехия разполагаме с частичен механизъм за защита на тези лица. В момента се подготвя нов закон. Ще под... няколко изменения в тази насока, за да можем да приемем съответния регламент. Благодаря. Господин Кьостер, от името на социалистите и демократите, благодаря, госпожо председател, благодаря и за представеното становище на господин Красен, Краснодемски. Мисля, че наистина е крайно време да има а, мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности на европейско ниво. Въпреки, че комисията започна да работи по този въпрос, тя все още не е излязла с законодателно предложение, което е неприемливо за мен има лица, подаващи сигнали, срещу които се водят дела, докато големи компании се възползват от възможностите за укриване на данъци и това показва, че има нещо наистина нередно в Европейския съюз. Освен това, подаващите сигнали могат много ясно да подадат информация за нередности и незаконни а, дейности. Ето защо наистина те трябва да бъдат защитени, защото а, защитават интересите на обществеността, трябва да им се осигури прозрачност за подаването на информация за укриване на данъци и корупция, така че наистина компаниите и правителствата, които извършват нередности, да понесат и да вносят отговорност по, по, по друг начин няма как поверителна информация да бъде оповестена. Работата на подаващите сигнали е изключително важна за отстояването на принципите на демокрация. Съгласен съм с предложението на господин Краснодепски, че подаването на сигнали за нередности е един граждански ангажимент. Ето защо наистина смятам, че трябва да се защитят техните права в разпространяването на информация. Освен това си мисля, че работата на подаващите сигнали е свързана с професионален и личен риск и много разходи. Не бива да забравяме това. Освен това трябва да помислим как да се предвидят и компенсации за лицата подаващи сигнали. Очаквам добро сътрудничество и се надявам, че ще намерим удовлетворяващо решение за стабилна защита на лицата подаващи сигнали и а,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 Ähm, auf ein grundlegendes Problem, das sich aus unserer Sicht mit diesem Bericht ergibt, hinweisen. Иска ми се да посоча един много важен проблем, който а, идва от този доклад. В началото се посочва, че има културни разлики в отношението към лицата, подаващи сигнали а, за нередности. И в тази връзка мерките за защита а, трябва да бъдат организирани на ниво държава членка. Разбира се, всички знаем, че има подобни културни разлики. А, това е неоспорим факт. Най-малкото имаме разлика и в терминологията, която използваме а, като понятие за тази категория лица. Няма да се навлизам в подробности тук по терминологията. Но, така или иначе, без или с културни разлики, наистина има много лица, които искат да подават сигнали за нередности на ниво правителство, банки, институции и това трябва да провокира разследване – понякога наистина знаем, че тези лица и техните семейства са изложени на голям риск. Ето защо наистина трябва да осигурим мерки за защита на подаващите сигнали и разследващите журналисти. Не мисля, че тук трябва да упоменаваме културните разлики, защото така или иначе има основни принципи, които трябва да бъдат съблюдавани тук чухме за двама, две лица, подаващи сигналите. Наистина свършиха чудесна работа и във Франция и това се отрази а, на цялостната концепция за подаването на сигнали но като цяло трябва наистина да се фокусираме върху защитата на източниците на информация, свободата на пресата и насърчаването на разследващата журналистика там, където предвидените държавни механизми не могат да постигнат резултати. Ето защо в тази връзка смятам, че трябва да има разпоредби на общо европейско ниво за защита на лицата, подаващи сигнали. И ще внесем изменения в тази насока от името на моята група. Благодаря благодаря. Благодаря. Госпожа Еванс от името на Зелените. Благодаря. Аз също бих искала да благодаря на докладчика. Това е въпрос, който е от огромно значение и за нашата група. Тема, която засяга всички сектори, най-вече медиите, но образованието и културата, нещо с което се занимаваме тук в комисията. Наистина трябва да дадем правна сигурност за защита на лица, подаващи сигнали и разглеждаме едно общо минимално ниво на защита в е, Европейския съюз, така че гражданите да могат да упражняват основните права, за да подават сигнали за нередности. Наистина това е активно добро гражданство. Е, смятам, че по този начин се насърчава култура за отчетност е, в публичния и в частния сектор. И по този начин може да се възвърне доверието в демократичните институции, а знаем, че това е наистина необходимо. Говорим за вътрешни процедури, но си мисля, че трябва да има и външни канали, така че те да се използват от лицата подаващи сигнали и да подават тези сигнали чрез медиите, неправителствени организации, институции и лицата трябва да бъдат подкрепяни в предприемането на тези действия, за да няма ответна реакция, защото те действат в обществен интерес. Мисля, че когато разглеждаме видовете защита, които могат да функционират на общо европейско ниво, трябва да посочим ясно, че няма да попречим на държавите членки да заложат по-високи, по-стрикни мерки на защита, ако пожелаят. Аз също ще внеса изменения от името на нашата група. Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Bill. Благодаря. Госпожа Билте. Je tenais à saluer le travail du collègue Kranovski, qui a réussi. Благодаря. Искам да благодаря на нашия колега който успя да постигне баланс между правната необходимост от закрила и културните разлики. За лицата, които подават сигнали за наредно. Всъщност, всъщност основният момент в това становище е, че става дума за гражданска доблест и този акт трябва да бъде подкрепен и закрилен включително в държавните заведения и в предприятията. Добре е в образованието по граждански въпроси трябва да залегне такъв елемент. Във Франция има подобни разпоредби. Много е важно да защитим тези хора. Благодаря. Vielen herzlichen Dank. Благодаря ви. Няма други желаящи за изказвания. В такъв случай давам думата на колегите от комисията. Заповядайте. Um... Благодаря, госпожо председател. На първо място бих искал да посоча, че комисията подкрепя целите за защита на лицата, подаващи сигнали и това е посочено в съобщение от юли 2016 година. Комисията посочва, че ще направи оценка на приложното поле за допълнителни хоризонтални мерки, за, зачитайки принципа на субсидиарност, имайки предвид, че е предвидена защита за подаващите сигнали в секторното европейско законодателство и конкретни области. Съгласно работната програма на Комисията за 2017 година, година стартирахме публична консултация на 3 март. Тя ще продължи до 29 май. Освен това, в момента извършваме и проучване за оценка на въздействието. Резултатите ще бъдат налични в началото на месец юни. Информацията, която ще съберем, ще помогне на комисията да прецени какви допълнителни действия ще бъдат необходими. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Има ли някой, който иска да отговори? Да, от името на докладчика. Да, благодаря за коментарите. Наистина има а, една област, която може да се дискутира и съм сигурен, че професор Краснодемски ще разгледа във връзка с културните разлики. Тук не става въпрос за различното регламентиране или различното ниво на подкрепа, а по-скоро за да се уверим, че съществува необходимата култура, необходимата среда, за да се заложат тези мерки. И съм сигурен, че това ще бъде бъде централна част от дискусията с докладчиците в Сянка, в която той ще участва и ще очаквам и неговите впечатления. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Един коментар и от моя страна, насочен към комисията – мисля, че всички отчитаме наличието на проблем и сме съгласни, че трябва да направим нещо по този проблем. Защитата на лицата, подаващи сигнали и журналисти, когато се случват тези нередности, които не са в интерес на обществото като цяло. Например, установява се, че има нередност в някоя компания и трябва да се подаде сигнал. Всички сме съгласни, че трябва да се направи нещо на европейско ниво и може би е крайно време да кажем, а до тук с приказките, нека вече запретнем ръкави и започнем реално работа. Така че да можем да отстраним този проблем, който знаем, че съществува и да можем да намерим общо европейско решение за този проблем и да осигурим необходимата защита за лицата, подаващи сигнали и журналистите особено когато тези хора работят в интерес на цялото общество. Нямаме повече време за губене трябва наистина да преминем към реални конкретни действия. Да, радвам се, че и комисията Юри предприе тези стъпки. Срокове за изменения 29 марта 18 часа. Гласуването в Комисията по култура ще се проведе на 30 май. В юри гласуването ще бъде през месец юни тази година. И така благодаря на всички ви за участието. И така преминаваме нататък с нашето изслушване относно проучването на ПИЗА – Имаме няколко минути за почивка, така че продължаваме в 10.30. Yeah. <laughs>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

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind... Уважаеми колеги, не останаха много хора в залата, така се случва след като направим почивка, да се надяваме, че колегите ще дойдат малко по-късно. Мисля, че ще има една много интересна е, дискусия. Тя ще продължи около 2 часа ще разгледаме резултатите от проучването ПИЗА. Това е една програма на ОИСР за международна оценка на учениците. Знаете, съкръщението е ПИЗА. Това представлява едно тригодишно международно проучване, което изследва познанието, уменията на учениците. За Европейския съюз ПИЗА е много важен източник на информация. Знаете, че имаме стратегическа рамка за развитие в областта на информационните технологии, имаме европейския семестър, имаме стратегията до 2020 година. Освен това, ПИЗА е в основата на желоните а, за 2020 година. До 2020 година 15 годишните деца, които нямат достатъчно добри постижения в областта на четенето, математиката и точните науки, трябва да станат малцинство, тези, които имат недостатъчно добри постижения. В последното поручване бяха покрити много държави през 2015 година, както и през 2006 година, ударението беше поставено върху точните науки. През 2016 година се появиха резултатите. Според тях в европейските държави има много големи разлики по отношение на постиженията на учениците за да ни помогнат сега да разберем резултатите и за да внесат малко светлина по проблемите и тенденциите, днес сме поканили петима души. Ще ги представя. Юри Белфали е ръководител на звено в ОИСР, посветено на ранното образование и на ранното детство – Имаме и представител на комисията. Това е Ян Пакулски. Е, на следващо място Ондрей Андрис от е, Чехия, който е училищен инспектор. Йозеф Базъл, също от Чехия, ръководител на звено международни изследвания в училищния инспекторат е, на Чехия. Петра Фокт, член на регионалния парламент в Северен Рейн, Вестфалия. Тя е говорител на партията ХДС по темата образование и Хосе Давид Гомес Хостино, който е председател на Националния образователен съвет на Португалия и бивш министър на образованието на Португалия. Благодаря на всички за това, че са тук. Преди да дам думата на нашите гости, нека да направя два коментара. Първо, за съжаление ще се наложи да си тръгна по някое време тази сутрин. За съжаление имам много гъста програма и много ангажименти, срещи. Не мога да ги отложа, но колегата Бошкор ще поеме председателския пост. На следващо място искам да дам думата на госпожа Шойдрова съвсем накратко, тъй като тя беше инициатор на днешното събитие. Вие предложихте да изслушаме нашите гости относно резултатите от поручването ПИЗА. Предложихте да видим какво може ние в нашата комисия и парламента като цяло да направим с тези резултати. Може ли да се заемем с темата по-интензивно? На заседанието на координаторите често говорихме по тези въпроси, затова нека да ви дам думата за 5 минути. Uh, Благодаря. Много се радвам, че сме тук. Много се радвам, че тук са и нашите гости. Благодаря ви за тази възможност. Мисля, че имаме възможност да споделяме сега информация и познания относно резултатите от проучването ПИЗА през 2015 година. Можем да поговорим за системите на образование. Както вие самата казахте, Петра, на всеки три години имаме възможност да направим оценка на постиженията на нашите ученици. Можем да се съпоставяме, можем да извлечем полуки, защото всички искаме да се справяме по-добре. Както вероятно осъзнавате, имаме проблеми. Искаме да подобрим своите резултати. Резултатите от ПИЗа днес са много важен показател – мисля, че това е неоспоримо. Ако искаме да постигнем целите за голяма заетост в Европа, би следвало да погледнем какво се случва в училищата. Доказано е, че има връзка между резултатите на учениците и тяхната бъдеща заетост. Последните резултати от ПИЗа би трябвало да ни събудят малко, защото виждаме как в европейските държави около 20% от 15 годишните не постигат дори базовото ниво на умения. Ето защо това е ясен сигнал. Мисля, че е много важна тази информация и тя е доста притеснителна. Ето защо можем да си зададем много въпроси относно предизвикателствата на ниво ОИСР, на ниво Европейския съюз, на ниво държави членки. Знаем, че е, има развитие по темата, има предложения за методологични промени в рамките на ОИСР. Искам да попитам колегата от ОИСР каква е неговата оценка за компаративното образование, как можем да подобрим своите образователни системи и съответно заетостта. На следващото място, настоящото ниво на сътрудничество между ОИСР и Европейския съюз достатъчно ли? Е? Надявам се, че днешното изслушване ще помогне да намерим отговора на нашите въпроси. Благодаря на всички гости и очаквам с нетърпение да чуя техните презентации. Благодаря, казва председателката. Госпожо Шойдрова, благодаря ви за това толкова кратко представяне. Сега ще се обърна към нашите гост-оратори. Разделили сме днешния разговор на а, две. По време на първата експертна дискусия ще чуем изказванията на Юри Белфали и на Ян Пакулски и след това ще имаме възможност за въпроси и отговори и след това ще преминем към втората експертна дискусия. Първо, колегата Белфали, благодаря за това, че сте тук. и Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Позволете ми в началото да ви благодаря за това, че ме поканихте да обсъдя резултатите на учениците в рамките на проучването ПИЗА, както и нашите политики. Ние се опитваме да надградим над резултатите, над получената информация от декември и искаме да задълбочим дебата за това как държавите могат да се получат от предизвикателствата, как може да си помагат една на друга в рамките на системите на образование. Председателката и Михаела вече подчертаха, че ПИЗА е важен инструмент за да се помогне е, на държавите да осъзнаят как се справят техните ученици. И тук не говоря само за оценки в училище, за, за училищни резултати. ПИЗа може да направи оценка за това какво представлява учебния процес и какъв е живота на учениците в училище и извън училище. Каква е тяхната мотивация, е, каква е, е, какъв е техния характер, ако искате, към какво се стремят. Пиза може да помогне на държавите членки да продължат с подобрението на качеството и достъпността, справедливостта в образованието. Аз ще говоря за международните перспективи. Е, за основа ще използвам последните данни от проучването ПИЗА. Естествено, готова съм да изслушам и другите колеги, които ще представят европейската страна на проблема. Ще говорим по различни политики, освен това. През 2015 година ПИЗА покри повече от 70 държави. Тук не става дума само за членки на ОИСР, но и за други страни партньорки. Все повече и повече страни се присъединяват към ПИЗа през 2018 година ще имаме повече от 80 държави и се надяваме и очакваме тази тенденция да продължи и се надяваме, че ПИЗа ще продължи да бъде световния инструмент за сравнение на резултатите на учениците. Що се отнася до проучването през 2015 година, тук ударението падна върху точните науки. Какво означава грамотност по отношение на точните науки? Е, в рамките на ПИЗа. Това означава възможността да се ангажираш с въпроси, свързани с науката и с идеите на науката, като гражданин, който е мислещ. Тоест, това не представлява само едно проучване на познанията по физика, химия, например, на учениците, ние разглеждаме и други неща. Например, до каква степен учениците мислят научно, до каква степен решават проблемите пред себе си по научен начин. Защото е, в бъдещето не можем да имаме само учени, но можем да очакваме от хората да мислят като учени, когато се опитват да се справят с ежедневните си проблеми, с проблемите си на работното място и къде ли не. Това е само един пример от типа тестове ПИЗа. Виждате, че това не са стандартните въпроси. Това е тест, който се прави на компютър и от учениците се очаква да манипулират е, различните е, е, резултати, за да настигнат до някакво конкретно не, до, до някакво конкретно мислене като, като тип учениците се опитват сами да а, изградят своите хипотези, своите модели и предлагат а, отговори. Тук имаме тестове а, е, на разбиране на съдържанието, имаме тестове а, е, свързани с разбирането на научния подход, който трябва да се използва спрямо отделните въпроси. Ако погледнете цялостните резултати на ПИЗА по отношение на точните науки, през 2006 година ПИЗА също постави ударението върху точните науки и това беше е, годината, в която в света започна бурно развитие по отношение на технологиите. Мобилният телефон се превърна в устройство, достъпно за всеки. Хората започнаха да използват социалните медии като платформа за социално общуване. Е, и е, науката, постиженията в областта на науката беше на ниво някъде 470 по нашата скала. Света в последствие стана свидетел на още по-бурно развитие на технологиите, на цифрови е, трансформации и въобще живота на хората много се промени благодарение на технологиите. все повече и повече се използва екологичната енергия, използва се автоматизация на различни предмети, включително на автомобилите. По-настоящем знаете, имаме автономни автомобили – за съжаление няма кой знае какво подобрение в връзка с научната грамотност на, на учениците. Днес говорим за напредък по отношение на биохимията, три измерните принтери и така нататък, но нямаме цялостно подобрение на грамотността в рамките на точните науки. В същото време в страните, които участват в ПИЗА, станахме свидетели на усилие за подобрение на цялостните резултати на учениците. Мога да спомена Португалия. Португалия, например, демонстрира постоянен напредък в областта на научната грамотност. Сингапур, от своя страна, там, знаете, резултатите са много добри, вече достигна до ниво отлично – по нашата скала. Е, затова въпросът е какво правят тези държави, за да подобрят своите постижения и дали може тези стратегии да се прехвърлят в е, другите държави, които не се справят толкова добре. Както вече ви казах, ПИЗА е, не се занимава само с класация на средните резултати на учениците. Много е важно да се осъзнае равновесието между качеството на образованието и справедливостта равнопоставеността. Ако погледнете тази а, картина сега, ще видите, че горе в дясно са една група държави, които могат да се похвалят и с високо качествено, и с справедливо образование. Високо качество по отношение на научните постижения, в рамките на средното за ОИСР, но те могат да се похвалят и с равнопоставеност. Какво се има предвид по този критерий? На лице е такава научна среда, че постиженията на учениците не зависят от тяхното материално състояние или от социалния слой, към който принадлежи тяхното семейство. Там са държави като Дания, Великобритания, Естония, Финландия това са държави, които много добре комбинират качеството и справедливостта в образованието или равнопоставеността. Можем да погледнем и държавите, които имат проблем с двата критерия равнопоставеност и качество. Ако погледнем разликите в рамките на съответните държави, можем да направим някои много важни заключения, а именно, че има разминаване между учениците от, а, с а, а, неизгодно социално положение, недобро социално положение а, и другите видове е, ученици. В Доминиканската република, например, е, най-добре се справят е, учениците от най-богати семейства. С червена прекъсната линия виждате резултатите на най-бедните ученици. Всъщност тази разлика между бедни и богати съществува малко или много във, във всяка една от държавите. Някои страни обаче правят всичко възможно тази ножица, това разминаване да не е толкова голямо, докато в други държави има по-голямо разминаване между резултатите по-настоящем от 2015 и предишни резултати. Бедността не е съдба. Това можем да го направим като заключение. В някои държави дори най-бедните ученици имат много добри резултати в международен план. Тук трябва да спомена Естония, Виетнам, Хонг-Конг и Китай. В тези държави едни от най-бедните ученици също е, достигат до средните нива на постижения за ОИСР и даже е, някои от тях достигат е, до най-високите резултати. В европейските държави има много амбициозни цели – иска се учениците, които не достигат базовото ниво на умения, да стават все по-малко и все по-малко. На тази картина виждате какви са резултатите по отношение на постигането точно на тази цел. Защото в някои страни има голям процент а, стабилни студенти или ученици по-скоро. Какво се има предвид? Това са а, онези а, ученици, които трайно, въпреки че са бедни, стигат до добри резултати. Колкото по-голям е този дял в страните, толкова по-добре Виждате, водещи са държави като Виетнам, но има и европейски държави, които се споменати тук, с доста голям процент бедни ученици, които обаче постигат много добри резултати. Ако погледнем сега дела по държави, много е важно да се осъзнае в рамките на съответната страна какъв е процента на учениците, които постигат най-високи резултати това ще бъде набора, това ще бъде резерва от хора, които ще бъдат учени или с много успешни кариери в други области в бъдеще. Нека да погледнем разпределението. В САЩ в рамките на САЩ нивото на най-добре справящите се не е толкова голямо, но тъй като а, населението на САЩ е голямо, броя на тези хора е голям. Япония също е много голяма държава. Процента на учениците, постигащи най-високи резултати, е висок и ето защо в глобален план японците са водещи сред учениците с най-големи резултати. Има държави, които са малки в сравнение с Япония и САЩ, е, но е, някои от тях имат голям процент много добре справящи се ученици, за други това не е валидно, естествено. Ако погледнем европейските държави, 23% е, се падат на тях, сред най-добре справящите се в целия свят. Пиза не засяга само резултатите, конкретните резултати. Ние питаме учениците дали искат, когато станат възрастни, да се занимават с наука. И тук се вижда една много интересна тенденция. Някои страни се справят много добре с точните науки, като Германия и Финландия, например, но дела на учениците, които искат да се занимават с наука в бъдеще, е доста малък. Докато в САЩ е, цялостните постижения в тази област не са чак толкова високи, но има много-много ученици, които искат да се занимават с наука. Това означава, че тук не става дума само за обучението, но и за това да се окоръжават учениците а, е, да се занимават с наука. Защото знаете, че економиката е, зависи от такива хора, от хора, които са готови да се занимават с нелеката научна работа. Много е важно да се осъзнае, че резултатите на учениците са свързани и с е, насладата от учебния процес. В рамките на образователните системи, взимащите решения би следвало да разгледат как да подобрят не само резултатите на учениците, но и да направят учебния процес приятен. Как да накарат учениците да работят активно и активно да се подготвят, за да работят в сферата на точните науки. За да дам достатъчно време на другите колеги, ще използвам последните два слайда, но ще говоря много кратко по тях. Пиза, отново казвам, не засяга само конкретните резултати ако вземем предвид въпроса доколко учениците са готови да използват придобитата информация, когато решават ежедневни проблеми и доколко искат да се занимават с наука в рамките на професионалната си кариера, можем да видим, че има държави, които постигат добри резултати и в трите измерения. И тук има и европейски страни. Тук ще пропусна някои от моите диапозитиви. Надявам се, че ще ги прочетете и ще почерпите вдъхновение. Пиза надхвърля а, измеренията математика, точни науки, четене, разбиране и така нататък. Знаете, че много се говори за глобална конкурентоспособност и компетенции. Има едно измерение, което се нарича глобална компетентност. Между другото, тук ще трябва да променя малко е, текста, тъй като това е японския начин да, да пишем на английски. Е, за какво става дума тук? Как можем да работим заедно? Е, Власти имащите говорят все повече и повече за това как можем да помогнем на учениците да живеят в едно световно общество, което става все по-многообразно. Учениците, дори и да останат да живеят в собствената си държава, имат все повече и повече възможности да комуникират с други хора от други култури, с други езици, с друг происход. И ето защо е важно да се разгледа въпроса до каква степен учениците могат да сътрудничат с хора от други култури, за да решават общите ни световни проблеми от гледна точка естествено на своите собствени виждания, от гледна точка на своя собствен мироглед, как могат да допринесат за благото на отделния човек и на обществата. Точно по тази тема бих искала да поговоря с вас. Какви правомощия трябва да имат учениците и какви техни компетенции би следвало да бъдат развити с оглед на глобалната комуникация. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Äh, Благодаря за представянето на темата. Знае, че не е никак лесно за 10 минути да се обхванат всички резултати от проучването. Само, че вие успяхте да ни представите нещата в едно чудесно резюме. Мисля, че сега мога да дам думата на Ян Пакулски от Европейската комисия, за да видя какви са вашите заключения от проучването. Благодаря, госпожа, госпожа председател. Благодаря за поканата да участваме в тази дискусия. Благодаря на госпожа Шойдрова за това, че поде тази инициатива. Европейската комисия, разбира се, е готова да участва в един информиран дебат за предизвикателствата в образователния сектор в Европа. Не е съвсем известно, от, но от миналата ноември, ноември навлизаме в, в много необичавен период, в който ще имаме достъп до доказателства и факти за европейската образователна система – Пиза е голям елемент, в, съществен елемент в тези данни. Включително през тази година за първи път всички държави членки участваха в едно проучване, което ни осигури много богат материал. Може би искам да обясна как двете ни презентации се свързват едно с друго. Всъщност ОИСР е водещата институция по това изследване. Нашият интерес в комисията е насочен към европейските държави, държавите в Съюза и най-вече към препоръките към политиката. Така че <clears throat> предполагам, че разполагате с материали на това изложение. Всъщност ние през 2012 година заедно с ОИСР преди да се представят резултатите работим съвместно с ОИСР за политик, препоръките към политиката. Всъщност предоставяме тези неща и на самите държави членки, което показва, че има достатъчна решителност в комисията да помогнем за подобряването на резултатите за учениците по отношение на резултатите от тази година, мога да кажа, че това беше нещо като събуждане за нас за в сравнение с 2012 година. Ако погледнете внимателно, ще видите, че може би ще се помислите, че Европа върви в правилна посока, но последните резултати показват, че има връщане назад в три области. Връщане назад по-специално в точните науки, както виждате, колегата спомена преди малко значително отстъпление в сферата на точните науки. И от тази гледна точка мога да кажа, че разглеждаме внимателно положението в отделните държави членки. Може би е интересно за комисията, че с 2012 година имаше 4 държави, които постигаха еталоните в трите държави, трите сфери. В момента последното изследване е само две държави има такива резултати. Това е Естония и Финландия. Повечето от държавите членки отстъпиха назад. Интересно е, че Португалия и Швеция вървяха срещу тази тенденция и там бяха реализирани някои подобрения. Добре е интересно да чуем какъв, каква е тайната за този успех в двете държави. На тази схема виждате разликите. едно методологичното отношение. ОИСР използва непретеглени средни стойност Ние разглеждаме Европейския съюз от гледна точка на еталоните. Резултатите са претеглени спрямо населението в държавите членки. Виждате, че разликите са доста големи. Извинявайте, забравих очилата си и не мога да да видя самата схема на екрана. От гледна точка на препоръките за политиката, ето това са изводите от нашата анализа. Има съществен на нужда от подобряване на качеството на образованието, като се инвестира в първоначалното и постоянното обучение на учителите. Има някои много добри практики в управлението на училищата. <clears throat> Съответният подход <clears throat> финансирането на образованието остава изключителен фактор за ефективността на системата. А връзка с другите сфери е добре да се види как се променят нещата по отношение на умението за четене между двата пола. В някои държави виждате, че тази разлика е доста голяма. Тук се вижда как се развива тази разлика в сравненията изследваната 2012-2015 година. Разликата намалява. Направихме с разследване е, с сравнение с <clears throat> други възрастови групи. Момчетата подобряват своите резултати. Това са някои съвсем конкретни препоръки. Няма да ги чета. А, всъщност, това са констатации на нашия генерален директор и добрата практика създадена в отделните държави членки за нас е много важно, както казах, да се подобри резултатите на онези, които изостават в училище чухме, че Естония е единствената държава, където са изпълнени еталоните за онази четвърт от популацията, които са най, в най-неблагоприятно положение от социално и економическа гледна точка, от гледна точка на големите резултати нещата стоят е, по-добре. Нашето внимание е насочено към онези, които изостават. Виждате колко са големи разликите между отделните държави членки. И е добре да вземете предвид политиката, която предлагаме на държавите членки. Една много актуална тема е са резултатите на мигрантите в много държави членки се полагат съществени усилия да се интегрират мигрантите. Разгледайте внимателно. Нашето издание Монитор. Там има доста подробности. Все пак резултатите в държавите членки са доста различни. Вече изготвяме някои препоръки заедно с Евростат – и се опитваме да съберем последните данни за миграционните потоци. Едно друго измерение е въпроса за ефективността на цялата образователна система и как това се отнася към ранното образование на рана възраст. Ако се започне по-рано и се работи по-ефективно в категорията на 15 години, резултатите са много по-добри. Това са само някои резюмета, за да стимулирам дискусия, като имам предвид последните резултати от изследването ПИЗА. Комисията е възложила три доклада Единият от тях е за резултатите сред мигрантите на 15 години. Очакваме резултати от още две проучвания. Едното за мигрантите и езиковата интеграция на тези мигранти. Има едно друго проучване, което ми се струва, че е много интересно за учениците с високи резултати, каква е тайната за този успех на тези деца? Особено за онези, които са от беден социален слой. Много е важно да имате предвид тези аспекти. Готов съм да отговаря на вашите въпроси, ако има такива. Благодаря. Благодаря. Сега има малко време за въпроси и коментари. Благодаря за презентацията. Два въпроса. Първият е за сътрудничеството между ОИСР и Европейския съюз от гледна точка на методиката и финансовите средства за образованието. Дали планирате да проведат изследване в Европейския съюз с участието на всички държави членки. Това ще бъде много благоприятно за държавите членки. Един въпрос към господин Паковски. Не зная как е, държавите в Европейския съюз могат да споделят е, е, добрата практика. Да, вярно е, че Да. <clears throat> Има възможност за срещи и конференции но все пак като Европейска комисия дали планирате да организирате някакъв обмен на най-добрата практика в развитието на системите за оценка в образованието. Към госпожа Юри. Как използвате в ОИСР резултатите за препоръки. Дали използвате тези резултати в препоръките към европейските държави? Ja, vielen herzlichen Dank. Благодаря. Господин Ферм. Благодаря. Вече като пишемо, разлагамо ще говоря словенски. Не знае дали имаме превод днес. Видели сме туди да туди други деявники впливаят е на успех. Често казваме, че има доста неравенство между момчетата и момичетата в образователната система и има доста фактори, които влияят върху това и върху резултатите на децата. Като гледам резултатите в текста, ми се струва, че в този случай – Виждам, че момичетата имат по-добри резултати. Според вас, откъде идва тази разлика? Кои са факторите, които я причиняват? Кои са факторите, които могат да обяснат разликата? Да, момичетата имат по-добри резултати в основното училище,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 за думата. Аз не съм член на комисията, но ми се струва, че темата е изключително важна, по-специално за мен. Важна е и за Европа, важна е и за заетостта в Европа. Знае, че много от съюзите на учителите са обезпокоени от резултатите в изследването ПИСА. Няколко дума <clears throat> за бъдещите изследвания. Проявявам голям интерес към така наречените общи компетентности. Та въпросът ми е как тези неща, тези умения могат да бъдат преподавани и как изобщо да се подобри системата в Европейския съюз и в държавите членки трябва да знаем, че има нужда от подобрение. От гледна точка на необходимостта за изкуственият интелект, който ще създаде много работни места през следващите години. Така че нашите студенти и ученици трябва да имат умения да работят с изкуствения интелект, роботи и така нататък. Ще има ли <clears throat> специално на акцент върху компетентностите на учениците и студентите от гледна точка на тези дейности? Благодаря. To... Един въпрос. Как можем да измерим така наречените меки умения от гледна точка на европейската квалификационна рамка и националните рамки. Знаем, че професиите в сферата <clears throat> на професионално обучение могат да бъдат измервани. Възможно е как да измерим чрез неформално така наречените меки умения, които могат да бъдат пренасени към други смени сфери на дейност. Благодаря. Хелге Тропова по въпроса <clears throat> за това, че някои от учениците са стабилни. Казахте, че 25% са такива. И в смисъл, че най-големият процент от тях са от затруднени социални условия един по-конкретен въпрос. Кои са причините за тази устойчивост и стабилност на тези ученици? Да. Благодаря. Доста въпроси. Може сами да решите кой на какво ще отговори. <clears throat> Благодаря. Ще се опитаме да отговаряме взаимно на въпросите. Надявам се, че така ще бъде по-интересно. Първо, за сътрудничеството с ОИСР. Нашето сътрудничество с ОИСР се увеличава. Работим заедно по проучвания, събираме, организираме и международни срещи на върха. На... Имаше такава среща заедно с правителството на Люксембург през септември. Става дума за голям брой дейности, по които работим заедно с отдел за образование в ОСР. по отношение на участието на държавите членки в международните проучвания. Тенденцията в момента е позитивна. Много от държавите членки се присъединяват към такива проучвания. Бихме искали да има и по-голямо участие в ПИЗА, но все пак има някои проблеми с разходите. Има една известна умора от такива проучвания, защото понякога се провеждат проучвания доста близо във времето едно с друго. Един важен въпрос е за споделянето на най-добрата практика. От гледна точка, от наша гледна точка, образователният монитор е разработен като механизъм за тази цел. И държавите членки а, а, а, участват активно. И също така участват в издаването на монитора, като предоставят данни и пишат текстовете. Има една работна група за 2020 година. Благодаря специално на холандското председателство. Имаше специален семинар за това как в образованието да се разработва една политика на базата на факти. Комисията участва активно в този семинар. В момента ни очакват няколко проучвания, за които ще бъдат отделени сериозни ресурси. И това ще ни даде възможност за разкриване на нови идеи за обмен на практика между държавите членки. Юри, после пак ще взема думата. Благодаря. Е, Благодаря, Ян, за това как държавите могат да използват резултатите от ПИЗа за подобряване на своята политика. Е, всъщност вече това го правим с Европейската комисия – за анализ на резултатите от проучването ПИСА. През септември беше обща оценка. Работим и по конкретни анализи. Информационни технологии, мигранти и така нататък. Има някои държави женки, които искат да разгледат нещата в дълбочина и, и провежда специални проучвания на политиката. В Чехия, например, работехме по равенството и справедство в Швеция след известен спад на резултатите по ПИСА. Се опитахме заедно с тяхното правителство да видим какви са причините и какво може евентуално да направи правителството в Швеция, като използва практиката в други държави. Всъщност, да. Това са неща, които искам да ви съобща. От гледна точка на сътрудничество с отделните държави, от гледна точка на разликите между половето, всъщност това е въпросът много сложи въпроса. Има едно обключване във връзка с Международния ден на жените. Може да видите проучване но всъщност момичетата са по-добри в сферата на четенето, а по математика обикновено момчетата са по-добри, но ако погледнете тези с ниски резултати във всички сфери, ще видите, че там има повече момчета, но ако погледнете дела на тези добри резултати, ще видите, че момчетата са повече, момичетата са по-малко. Добре, тези неща в разликата да се уточнят и трябва да се потърси и да се помисли за мотивацията. Да, момичетата, е, въпреки че имат по-добри резултати или на същите резултати като момчетата, не са толкова сигурни, като става дума за точни науки, математика така че значи, че не става дума за умения, а и за подпомагане от страна на учителите и родителите, специално за момичетата. И още нещо. Някои от участниците поставиха въпроса как ще навлезем в новата сфера глобалната компетентност, как можем да реагираме от гледна точка на меките умения, изкуствения интелект и така нататък. Да, разбираме, знаем, че това е важно. Тази област е важна и трябва да видим каква е позицията на съответните държави и как учениците показват, че имат умения в един глобализиран свят. И знаем, че тези неща са важни, но за сега все още не знаем до каква степен, доколко учениците в отделните държави имат умение за сътрудничество помежду се. Затова ние ще създадем в Войсере е, един международен класификатор с съответни ясни дефиниции на това, което ще бъде да се, ще се оцени като се съответно вземе предвид и контекста в съответната държава. През 2015 година оценихме уменията за сътрудничество чрез компютърна платформа и след това проверихме дали тестовете по ПИЗА улавят уменията за сътрудничество и резултатите от това проучване ще се появят през ноември и от гледна точка на напредъка в технологиите, може би е добре да се помисли в две насоки. Първо, какви умения са необходими за учениците, за да работят с изкуствен интелект и как да могат да се възползват от това технологично развитие. Другият важен въпрос в дискусията е да помислим за приноса на човешките същества. Кои са тези неща, които са умения и компетентности само на човешките същества? Много често говорим за значението на творческият момент, за да можем да правим неща, които роботите не умеят. За да могат отношенията между хората да са конструктивни и продуктивни. И защо така да се уменията да се създават нови технологии и роботи по дадени проблеми. Всъщност тази дискусия ще бъде много интересна за нас. С удоволствие ще очакваме да видим европейската гледна точка и да включим в изследването ПИСА някои от вашите мнения. Благодаря. Нещо като огледало на това, което чухме от Юри за половете. Мисля, че отговорът беше изчерпателен. И нашето мнение е същото. От гледна точка на глобалните компетентности, за нас тази тема е много важна. В момента ми се струва, че трябва да помислим за сегашният набор за ключовите компетентности в Европейския съюз. Този процес вече започна. Ключовите компетентности бяха дефинирани преди няколко години и затова трябва да им обърнем сериозно внимание – с оглед на развитието не само на образованието. И трябва да помислим технически и на равнище политика за подходящ набор от е, ключови компетентности. Това е свързано също така и с сегашните еталони или бенчмаркс. Имаме програма до 2020 година и трябва съответно да помислим за това доколко тези еталони са релевантни. Създадена е една работна група, която ще работи по 6 от тях и по още един. Като вземем предвид е, как бяха използвани тези еталони през последните години – за дебата за политика в държавите членки. Струмите, че има нужда от много сериозно размисъл за това, кои неща трябва да бъдат включени в еталоните, кои са ключовите области. Не можем да увеличаваме безкрайно броя на тези еталони, защото политиката се размива. Има и други въпроси по-нататък. Дали има достатъчно данни, как да дефинираме показателите и как е, да измерваме тези показатели и как да съобщаваме за тях на годишна база. Това са нещата, по които ще работим. В момента сме започнали един технически размисъл за тях и се надявам, че ще има и резултати в сферата на политиката. Тук включваме въпроса, господин Наков. Е, Всъщност, е, едно от предизвикателството е, ще бъдат как да дефинираме меките умения. Събираме факти по този въпрос. Но все пак има някои големи сфери, където няма достатъчно информации, методологически нещата не са издържани. Мога ли да ви припомня да отговорите на въпроса за стабилните ученици? Да. Попитахте какви обикновено са причините за тази стабилност. Мога да кажа, че от това, което виждаме в статистиката, може би това има връзка с разпределението на ресурсите в някои държави. Ресурсите се разпределят сред най- в някои училища, които не са в водещата група. Така че в тези държави, където броят на стабилните ученици е голям и процентът е голям, те имат подкрепа от е, добре подготвени учители и добри материали в някои държави учителите чисто и просто отиват в училищата и се оценяват по съответна държава. В някои държави специално се насърчават учителите да работят заедно и да подкремагат Учениците с най-големи трудности. Тоест не е само работа в класната стая, а заедно с други учители, които имат затруднения да се намерят решения. Може би тази система трябва да бъде стимулирана, ако политиката е насочена специално към учениците, които имат затруднения. Ja, ganz herzlichen Dank äh, für diese erste, wie ich glaube. Много ви благодаря. Благодаря за този наистина много интересен първи панел. Сега стигаме до втората част от дискусията – Колегите, двамата колеги от Чехия ще помоля да се включат в панела. Разполагате с 5 минути всеки от вас. Après plusieurs exposés en anglais, je vais parler français si vous me le permettez. Euh, благодаря, госпожо председател. Искам специално да благодаря на Комисията по култура и госпожа Шойдрова за поканата да да представим нашият опит от гледна точка на изследването ПИЗА в Чешката република. С няколко думи ще представя нашата институция, която отговаря за реализацията на изследването ПИЗА и другите международни изследвания. Общата инспекция за образованието в Чехия е институция, която е създадена по времето на Мария Тереза със своите изменения по-късно. Става дума, че това е национален орган, създаден с закон към Министерството на националното образование, като основната задача е да се оценява качеството и ефективността на националното образование, а също така да се контролира реализацията на това образование в училищата. Чешката генерална инспекция изпълнява набор от, от задачи на равнище държава, а има и други задачи, които са в сферата на международното сътрудничество. Като, например, работа в работната група на Европейската комисия. Участваме същото в дейностите на Центровете за изследване и развитие на образованието. Нашата инспекция всъщност така е един от основателите е на постоянната конференция на инспекторатите в Европа, а и от други държави и други части на света. Отговаряме с изпълнението на редица задачи в сферата на оценката, на условията развитието на образователната система, също така и обучението на учениците. Това са три основни сфери, които са свързани пряко една с друга. Не можем да разделим условията за работа в училище, не можем да отделим също така и промените в образователната система от е, резултатите в... Е, има и други задачи за тази инспекция. От една страна трябва да се, да се оцени качеството и ефективността на всички училища в е, Чехия, включително и цялостната образователна система в държавата Както вече казах в началото, ние сме институцията, която отговаря за провеждането на изследвания като ПИЗА. Този процес на оценка се базира на един набор от, от критерии и условия – наричаме този модел модела на качественото училище. Като първията сфера са е оценка на кадрите в училище, педагогичните умения, лидерството, след това оценяваме и качеството на служителите в образователната система. След това оценяваме самият процес на образование. Има критерии за равенството на шансовете. Всъщност тези сфери са разделени на да отделни конкретни критерии. Към всеки критерий има описание и нашата инспекция използва няколко нива. Отлично ниво, много добро, след това стандартно, след това идва нивото където се нуждаят от известни подобрения и последното най-низко ниво е недостатъчно качество. Нашата задача е да оценяваме качеството и ефективността на училищата. Втората ни задача е да оценяваме цялостната система за образование в страната след всички посещения в училище публикуваме доклад за инспекцията, в който се представят възможностите и условията за реализация на учебната програма, а пак за националната образователна система издаваме един годишен доклад, който се обсъжда от Комисията по образованието в парламента. Има и други тематични доклади, които обхващат конкретна проблематика, матем... друга тематика, устойчивото развитие и така нататък. Това е накратко като встъпление. Сега ще дам думата на моя колега Йосиф Паса. Благодаря, уважаеми госпожи и господа. Ще направя преглед на международните е, компаративни изследвания. Обикновено всяка система се нуждае от отзиви за допълнително развитие. В контекста на инспектората в Чехия можем да говорим за предоставяне на тези отзиви. Председателката, може ли малко по-бавно да говорите, за да улесним и преводачите, защото в противен случай е невъзможно. И така, в нашия контекст на инспекторат в Чехия се опитваме да предоставим тези отзиви на ниво училище и на цялостна система. На ниво училище означава, че предоставяме общи данни и тогава училищата могат да ги използват за вътрешна оценка. На ниво на образователната система Okay. Feedback on a school level. Отзивите на училищно ниво означава, че инспекторатът предоставил обща оценка и тогава училищата могат да направят на съответната вътрешна оценка. На второ ниво образователна система. На това ниво нашите национални дейности предоставят обща вътрешна представа, където се събират общите резултати от тематични проучвания, тематични тествания и външна оценка на системно ниво се предоставя чрез международни изследвания като ПИСА. Освен това се опитваме да извлечем най-доброто от синергията между външното и вътрешното оценяване. Използваме националната информация и информацията от резултати от международни проучвания. Това, което е важно за нас, че международните изследвания са част от един общ пъзел за отзиви за функционирането на системата, без опити да се преувеличават правомощията от резултатите от международните изследвания. Позволете ми накратко да опиша положението в Чехия. Чехия участва в международни изследвания от 1995 година. Първото ни участие беше в едно проучване за образователните резултати. Участваме в различни международни изследвания, като ТИМС, ПИРОС и други. Освен това, работим заедно с Европейската комисия за покриването на международни, за разноските за участието в различни изследвания, като Талис, например. И смятаме, че това е наистина добра възможност. Дългосрочното планиране обаче не винаги се получава. Ето защо ще ни бъде полезно да получаваме информацията възможно най-бързо, защото в такъв случай ще ни бъде по-лесно да преценим какво можем да си позволим и какво не. Тук говорим за Пиза основно, така че това е едно обобщение на цикъла от Пиза. Това, което е важно е, че за трите направления четене, математически и точни науки в цикъла 2015 година в трите направления успяхме да приключим дейността на всеки 9 години се прави оценка на всяка основна област. Нека да разгледаме какви са резултатите в Чехия от поручването ПИЗА. В червено виждате резултатите от четене, в синьо математика и в черно точни науки. Точките, които са нанесени, са средните резултати в конкретната област, която е изследвана. В обобщение мога да кажа, че се наблюдава спад понижаване на резултатите. Може би се питате какви са аспектите, които влияят на тези развития. Нека разгледаме две основни реформи, които до известна степен могат да повлияят на по-низките резултати сред нашите ученици. В, през 2000-та година в Чехия се въведе реформа на публичната администрация за училищата. Това означаваше автономност за човешките и економическите ресурси. През 2005 година беше въведена автономност по отношение и на учебните планове имахме рамкова образователна програма и всяко училище отговаря за индивидуалната образователна програма и учебна програма. Какво означава това? Директорът на училището отговаря за администрацията, сградния фонд, поддръжката на сградата, но също така и методологичното, педагогическите насоки. Но, както можете да си представите, економическите и административните, стопанските и административните задачи вземат голяма част от дейността на директорите освен това, тези административни реформи означаваха, че подкрепата за учителите и директорите частично изчезва и се стопява. Така че от настояща гледна точка Изглежда, че реформите наистина бяха въведени прекалено набързо и самата образователна система не е готова за да се напасне към тях. Нека да разгледаме накратко какво правим в нашия инспекторат по отношение на международните изследвания. Този преглед е свързан с различни заинтересовани страни, които работят в образователната система. Министерство, учители, директори, академични среди, изследователи, депутати, медиите. Анализът ни дава възможност да се фокусираме върху конкретни аспекти. Както виждате тук, до този момент а, има заключения от изследването ПИЗА 2015 година, но има и вторични анализи, които се извършват в момента, които навлизат в конкретни а, специфични теми. Радваме се, че Министерството изготвя систематичен подход за а, тези резултати, така че да имаме по-специфични вторични анализи на базата на резултатите от ПИЗа и други международни изследвания. И много важна тема за нас, която виждате на този слайд, е свързана с подбора, защото тук става въпрос за синергия от националните изследвания и резултати от инспектората. Показва, че селективността в образователната ни система съществува и за съжаление тази тенденция се увеличава, така че в инспектората полагаме усилия така че наистина да работим с всички заинтересовани страни в образователната система, за да им покажем, че а, ако имаме по-хетерогенна система, резултатите ще бъдат много по-добри. сега системата е много хомогенна и по-хомогенна в сравнение с много други страни. Благодаря ви. diese... Много ви благодаря. Разбира се, това е пример за това как резултатите от изследването ПИЗА могат да изглеждат в различните европейски страни. Моля да ме извините, че толкова стрикно подхождам по отношение на времето за изказвания, но така ще бъде по-справедливо, така че всички участници да имат достатъчно време да направят изказванията си и да имаме време за дискусия. Времето ни притиска, така че моля да ме извините, че ви прекъснах и наистина толкова стрикно подходих по отношение на времето. Благодаря ви. Сега ще дам думата на Петра Фокт от Германия, от Северен Рейн, Вестфалия. Ще чуем за образователните политики в Германия. Там знаете, че отделните министерства в различните провинции в Германия отговарят за образователните политики, така че 10 минути за Петра Фокт. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате възможност днес да разгледам резултатите от изследването ПИЗА от гледна точка на държавите членки на Европейския съюз. Това е съпоставително изследване, което разглежда германските училища в сравнение с различни европейски училища, но прави съпоставка и в Германия. Федералната система в Германия означава, че всяка федерална провинция има собствена система и се наблюдават и разлики между отделните провинции. Чрез пропуските и слабостите в образователната система, които се очертават, можем да кажем, че Германия полага усилия да ги отстрани, но всяка федерална провинция разполага със собствена система. Но от изследването ПИЗА можем да видим какви са стандартите, които са заложени, какви са резултатите, на базата на оценките в съпоставка с централна образователна система и една федерална система. Що се отнася до матурата, да, сертификата, дипломата за завършване, това е процедура, етап, който преминава през промени. Правят се анализи на качеството, за да се провери дали качеството на преподаването е достатъчно високо, както беше случаят в миналото. Това, разбира се, ни дава възможност за по-добра съпоставка на учебните, образователните системи в Германия, така че да стъпим на добрите практики практики и да се възползваме от успешните модели. Разбира се, няма как да очертаем тези резултати без изследването ПИЗА. Нека да видим какво се случва по отношение на резултатите от изследването ПИЗА и как се опитваме да отстраним недостатъците и да поставим акценти върху предучилищното образование, особено в областите с сериозни социално-економически препятствия. Езикът играе много важна роля, защото някои от учениците не разполагат с езиковите е, способности и няма как активно да се включат в е, учебния процес. Но дори и германчетата имат е, някои езикови проблеми на ранна възраст. Ето защо се опитваме да организираме необходимите програми. Това е едно предварително условие, така че че всички успешно да могат да се възползват от преподаването, от обучението. Освен това, това е много важно и за допълнителни възможности за последващото обучение. Имайки предвид това, в Германия трябва да кажа, че съществува проблем, който в миналото се разглеждаше като пропуски в преподаването – това означаваше, че а, учениците в неравностойно положение а, имаха затруднения при оценката на преподаването. Учениците от по-благоприятни социално-економически среди а, също изпитваха този проблем във връзка с разминаването, което се получава. След резултатите от изследването ПИЗА се спираме върху темата за стереотипите по отношение на разликите между половете, какви модели да бъдат изградени, а също така и разработването на проекти, които да помагат на момичетата, които проявяват интерес в определени учебни предмети. Както вече стана ясно, има много проблеми, които съществуват и може би понякога идва, тези проблеми идват от това, че момичетата и момчетата учат отделно но в миналото имахме възможност да установим, че и момчетата изпитват а, някои проблеми. Това е на базата на индивидуални проекти, но те ни показват много ясно какво можем да направим, така че да отстраним тези проблеми и по отношение на затрудненията при момчетата. Проблеми се очертават и по отношение на цифровизацията. Много от учениците наистина трябва да наваксат поради федералния модел на образователната система в Германия, отделните министерства взимат решения и а, Централното министерство реши, че трябва да се насърчи работата а, по отношение на цифровизацията. Беше предложено решение за цифровизацията в различните федерални провинции а, така че а, да се смали разликата на национално ниво и различните федерални прози, а, провинции. От 2018 година ще стартира този проект за срок от 5 години. Заделили сме съответните средства за този проект и мисля, че е ясно, че това е много важен въпрос за нас, така че младите хора да бъдат подготвени за пазара на труда. Трудно е обаче да се финансират подобни инициативи. Тук не става въпрос само за федералния модел на управление, който създава проблеми, но също така и финансови затруднения за отделните федерални провинции, които трябва да осигурят финансиране за оборудването. Но има 40 000 училища в Германия, които разполагат с необходимото оборудване от техническа гледна точка. Трябва да се осигурят таблети, широколентов достъп и необходимата инфраструктура структура като цяло. Обучението с дигитални средства трябва да има добавена стойност, не трябва да бъде самоцел. Важното е за бъдещето на нашата дейност тези проекти наистина да бъдат извършени. Но преподаването може да бъде успешно и на черната дъска с Тебешир. Не е необходимо навсякъде да има цифровизация. Друг важен аспект е професионалното образование и тук отново разглеждаме как, е, гледаме какви са изискванията, повишените изисквания от академична гледна точка, но разбира се в е, Германия има много успешна дуална система и тук се включват, разбира се, и целите за професионалното обучение. Всичко това е, е добра основа за промишленото ни а, развитие. От различни изследвания става ясно, че безработицата сред младите е на ниско ниво, т.е. това означава, че сме се справили доста добре с економическата криза. Това означава, че предприятията, които са се включили в осигуряване на обучение за млади хора, означава, че не са съкръщавали персонал. Те, напротив, са инвестирали в обучението на а, нови служители. Така че от международна гледна точка, а, може би а, тази система не се използва достатъчно широко. В Германия системата е много успешна, но се притесняваме, че все повече хора започват да учат и на определен етап може би няма да имаме достатъчно квалифицирани хора с необходимите умения. Ето защо се опитваме да разработим различни модели, така че да покажем колко привлекателна и успешна е тази система на дуалното а, обучение не само тези, които а, от ранен етап са получили необходимите умения и имат по-добри възможности на пазара на труда. Тези, които са се включили в дуалното образование, имат възможност да натрупат необходимите умения и по този начин те са конкурентно способни на тези, които са получили умения на по-ранен етап в академичните среди. Така че а, трябва да се фокусираме върху тези професионални а, училища, така че да, те да бъдат подпомагани и да продължим с дуалната образователна система. Това означава, че ще имаме успехи в бъдеще. Смятам, че тук могат да се наблюдават разлики между Германия и други страни.

Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на португалски. Тъй като имам възможност да го направя. Позволете ми в началото да благодаря на организаторите на днешното изслушване за това, че ме поканиха. Ще се опитам да говоря кратко. Бих искал да идентифицирам няколко факта, и да ви представя някои полуки, които извлякохме от проучването ПИЗА. Ще се опитам, освен това, да поговоря за основните тенденции, които наблюдаваме от 2000 до 2015 година в Португалия. Нека сега да започнем наистина с основните тенденции – мисля, че не би трябвало да се подаваме на изкушението и да казваме, че някои се справят добре, други се справят зле, че някои са добри ученици, други са лоши ученици. Естествено, следва да се отчете факта, че някои се справят по-добре и трябва да ги поздравим, но не е задължително да изпадаме в Унини, ако не сме сред първенците. Затова мисля, че наистина трябва да е, се въздържаме от това да се поздравяваме твърде много или пък е, да се натъжаваме. Взел съм няколко държави, които бих искал да сравня с Португалия. Няма да правя подробен анализ. Бих е, искал да извлека няколко полуки от това сравнение – ще сравня Португалия най-вече с други европейски държави. Ще се опитам да проследя и направения напредък, е, постигнатия напредък и ще се опитам да видя дали е, в крайна сметка имаме сближаване. Нека да кажа, че не правя сравнение с най-добрите ученици. Онези, които се справят добре, често продължават с тази тенденция. Мисля, че е много важно да се отчете економическото положение в съответните страни, защото понякога економическото сближаване или отсъствие на сближаване намира отражение в резултатите на учениците. Нека сега да погледнем Португалия. От 2000-та година инвестираме много в образование. Проблема е, че нашата економика не може да се похвали с кой знае какви постижения. Е, съответно, следва да се отчете факта, че всички наши усилия а, е, са се случвали в а, е, една изключително тежка економическа ситуация. С оглед на това тежко економическо положение, мисля, че нашата реформа постигна задоволителни резултати. Нямаме толкова ресурси, сколкото бихме искали да разполагаме. До преди 15 години държавният бюджет беше стабилен, от тогава насам обаче Изпаднахме в економически затруднения и сега се опитваме да подобрим нещата, но с много по-малко средства, отколкото би ни се искало. Така или иначе, трябва да споменем, че стигнахме до по-добри резултати, въпреки отсъствието на достатъчно средства. Ако погледнем сега нашите резултати и трите типа тестове, ще видите, че в този 15 годишен период нашите постижения, постиженията на нашите ученици по математика се подобряват значително – за тези 15 години в Португалия не е имало увеличаване на БВП на глава от населението. Значи економическото подобрение се свежда до нулата, но за сметка на това подобрението в образованието наистина съществува. Това показва, че можем да идентифицираме други причини за подобрението. Защото, както вече казах, няколко пъти, економиката не беше една от силните ни страни в този период. Ето сега какви са различните фактори, които допринесоха за подобрението на резултатите на нашите ученици. Нямах време да преведа слайдовете на английски. Основният фактор, който допринесе за подобрението на нашите резултати е, че успяхме да намалим броя на училищата и броя на децата, които бяха сред най-изоставащите. Съответно, успяхме да увеличим броя на училищата, чието резултати са сред най-добрите. Много често има училища в Португалия, които са в сериозно изостанали региони и въпреки това техният резултат по ПИЗа е някъде около 500 и над 500. Тази тенденция започна през 2000-та година и продължава дори след 2012 година. Виждате, че успяваме да подобрим броя на училищата с високи резултати. Техният процент сега е много по-голям. Още няколко фактора ще спомена. Първо, учителите. По-настоящем имаме учители, които са с по-висока квалификация, защото тяхното първоначално обучение вече трае по-дълго и е по-специализирано. Сега имаме учители с 5 годишно образование. Три години продължава образованието с общ характер и след това две години има специализирано образование. Това е много важен фактор, според мен, за подобряването на резултатите на нашите ученици. Освен това, по-настоящем учителите са много по-мотивирани, отколкото през 2000-та година. На следващо място трябва да спомена училищната автономия – За съжаление, има и тенденции, които пречат на нашето развитие. БВП, качеството на а, инфраструктурата, на оборудването а, в училищата, винаги от едната страна на везната са положителните неща, от другата страна са отрицателните. Съответно виждаме, че Учителите са най-важни. Днес нашите ученици имат по-добри постижения. Това се случва, защото имаме по-добри училища, по-добра организация, по-мотивирани учители. Можем да кажем, че и економическото положение полека-лека започва да се подобрява. И накрая, и това е нещо интересно, може да обърнете внимание – Виждате връзката между добрите отношения между учители и ученици и между самите ученици и постиженията. Много е важно да се отбележи, че Португалия е сред водещите държави по отношение на отношенията, взаимоотношенията между учителите и учениците. Това се дължи на много различни фактори, сред които имаме и структурни такива. Няколко думи за това как подобрихме нашите училища и професионалната квалификация на учителите. През началото на настоящия век започнахме да променим организацията на училищата. Създадохме клъстери, групи от училища, и успяхме да постигнем вертикална и хоризонтална интеграция на учебните програми. Това се оказа е, от голяма полза за самите ученици. На второ място, външната оценка на училищата. Тя много се подобри, макар че не беше кой знае колко лоша в началото на настоящия век. На трето място, успяхме да подобрим системата на управление на училищата. В миналото тя беше доста бюрократична. По-настоящем системата е такава, че има възможност за по-ефективно изразяване на лидерските умения на учителите и на самите е, директори на училищата. Вече ви казах, че Имаме външни оценки, имаме тестове в края на всяка година. Циклите за тестване сега са подложени на нова организация. Външното оценяване дава информация за това доколко са мотивирани а, учителите и учениците и освен това самото то мотивира учителите и учениците, макар че не оказва въздействие върху резултатите. Няколко думи по малко по-различен въпрос. Португалия е една от европейските държави в а, която в, в които има голям брой ученици, които напускат училище преждевременно или пък повтарят класа, повтарят годината. Това е предизвикателство. Следващото предизвикателство е, че училищата трябва да станат по-автономни и системата трябва да се децентрализира – Така или иначе, Португалия вече е една от държавите с най- централизирано управление на образованието и точно тук би трябвало да положим много усилия. В обобщение трябва да кажа, че наистина нямаме достатъчно средства, но успяхме да постигнем доста добри резултати. Е, е, е. Благодаря. Преди да чуем други изказвания, сега ще дам думата на колегите. Една-две минути за изказване. Рад би се захвалил всем предавателям. Зало занимива разправа. Благодаря. Нека да благодаря на нашия докладчик за това, че покани толкова интересни гости. Проучването ПИЗА е изключително интересно. Резултатите ще ни помогнат да подобрим системите на образование в държавите членки. Имам един въпрос – Мнозинството от държавите членки имат дуална система на образование и тази система води до изключително добри резултати. Това се доказва отчасти от ПИЗа и от интеграцията на на хората на трудовия пазар. Как да запълним пропуските по отношение на тази дуална система? Мисля, че Германия може да ни даде интересна информация. Благодаря на колегата Шойдрова за това, че организира това толкова важно изслушване. Мадам Шойдрова. Благодаря, госпожа Шойдрова. Tentokrát tedy česky využila také благодаря за думата. Ще се възползвам от тази възможност да говоря от чешки, за да мога да отговоря по-конкретно. <clears throat> В Германия разполагаме с резултатите ПИЗА за Германия. Не зная <clears throat> кой реализира това изследване в Германия, дали има една организация или всяка провинция в Германия провежда изследването по свой начин. Това е първият ми въпрос. А, <clears throat> какви са реакциите в Германия по отношение на резултатите от ПИЗа, както на ниво провинции, така и на национално ниво? Един въпрос към колегата от Португалия, който каза, <clears throat> въпреки това, че намаляват <clears throat> разходите за образованието, резултатите са по-добри. Беше уточнено, <clears throat> че причините за подобряването са за това, че съответните училище са взели съответни мерки и са намалили броят на изоставащите ученици. Кой от тези фактори, които изброихте, е решаваща? Освен увеличаването на ресурсите на училищата, какво може да се направи? А след това една реакция към Чехия. от 10 години насам. Политиката в страната не е много стабилна. Става дума, че имаше много промени на министрите по образованието. Мисля, <clears throat> че това е един аспект, който не е взет предвид от ОИСР и Европейската комисия. Мисля, че един аспект, който трябва да се вземе предвид от ПИЗА е стабилността на политическото ръководство. Ако няма политическа стабилност, резултатите са малко стабилни. Всъщност задавам въпроса към колегата от Чехия и още един въпрос към Португалия. Вие казахте децентрализация. Нашата система в Чехия е много децентрализирана и от тук идват някои рискове. Благодаря. Благодаря. Има ли други желащи да вземат думата в залата? Ако няма изказвания, ще дам думата на нашите експерти да отговорят на въпросите, които бяха зададени. Аз ще започна с въпроса за дуалната система в Германия и системата на професионално образование и обучение, която наистина жене успехи. Много хора решиха да поемат по този път. Ние се притеснявахме за бъдещето на системата и сега я укрепяме. От една страна даваме възможност да се обучават учениците в училище, от друга страна да следват нещо като стажове. Има много възможности в различни дружества. Комбинира се освен това университетско образование с чиракуване. Това е възможно. Можем да видим, че Имаме комбинация от хора, които са получили добро университетско образование и хора, които наистина са практици. Опитваме се да хвърлим мостове между професионалното образование и обучение и университетското образование и обучение. Ако един човек е преминал през такова дуално обучение може да продължи да обучава в рамките на дружеството, в което работи. Новите служители или пък онези, които участват в различни стажове. По отношение на ПИЗа, много дълго време в Германия се отхвърляше идеята за измерване на образованието с количествени параметри. Дълго време мина и в Германия вече малко или много се гледа по-благоприятно на тази идея. В крайна сметка казахме, че пиза така или иначе съществува и може би е добре в крайна сметка да се съпоставяме, да сравняваме различните системи. Започнахме да търсим начини за измерване на постиженията на учениците във всяка една провинция и се съгласихме всяка една провинция сама да определя методологията. На национално ниво а, има едно сключено споразумение между образователните министри в различните провинции и в рамките на това споразумение всеки знае каква отговорност трябва да поеме. Ще започна с втория въпрос. Госпожа депутат от Чехия говори за това, че в последните години има 10 министър на образованието в Чехия. Е, в Португалия също имаме голям брой 6 е, в последните 15 години, преди това 8 е, още голямо текучество. Въпреки честите промени, успяхме да продължим с различните политики. Имаше последователност между действията на правителствата. Беше призната нуждата да се реорганизира училищната система. Осъзна се необходимостта да се организират клъстери групи с училища, за да може да има интеграция между всички училища в конкретен регион, като започнем с началните училища чак до края на средното образование. Успяхме да накараме всички тези училища да работят по силата на най-съща концепция в рамките на клъстери. Това естествено костваше много политически усилия и политическата цена беше доста висока, но наистина виждам сега плодовете от това начинание. Отново казвам, нямаме кой знае колко средства. Средствата се урязват все повече и повече. В най-тежкия период, когато тройката се намеси в Португалия и когато наистина стигнахме до сериозно затягане на коланите, все пак успяхме да намерим средства за финансиране на образованието. Най-сериозно пострадаха заплатите в сектора на образованието. Самия факт, че вече не разполагахме с достатъчно средства, доведе до това, че предприехме реформи, които не бяха обвързани с инвестиции и с финансиране. Имаше промени, естествено, които не можахме да осъществим, но пък внесохме организационни промени. Мисля, че ние успяхме да подобрим значително положението, въпреки отсъствието на средства. Това се вижда и от ПИЗа. Това се дължи на външната оценка на училищата, самия процес на тестване. Тестовете се правят по-често. Наблюдаваме по-отблизо какво се случва. Успяхме да променим и различните педагогически практики успяхме да научим училищата как да се реорганизират без да изразходват допълнителни средства. Ако на един министр се дадат резултатите от ПИЗа и той реши, че не са добри, може да предприеме нещо, но може и да ги пъхне в едно чекмедже и да не направи нищо. Ние не направихме така и въпреки отсъствието на средства, положихме много усилия и прокарахме много реформи. Dámy a pánové, taky pár poznámek eh, k asi čtyřem tématům, které tady zazněly. Pokusím se být stručný. Eh, nejprve... Има няколко бележки за четирите теми. Първо, искам да спомена опита на Чешката република с децентрализацията на образователната система. От 2000 година бяха създадени автономни регионални области. Като естествено а, увеличихме компетентностите в съответния регион. През 2010 година Чехия е разделена на 14 региона. И на практика при нас действат 14 образователни системи – които до някъде са автономни. Държавата, за да поддържа интегритета на системата, за действа чрез генералният инспекторът, като нашата цел е да гарантираме качеството в училищата на адекватно равнище. Всеки въпрос се <clears throat> решава с консенсус между 14-те автономни региона, което не е никак лесно. Има определена сума пари, които вървят заедно с учениците. Така, всъщност, влияем върху ориентацията на образованието в съответният регион. Имаше в образователната система промяна в класовете. Първата седмица през ноември а, започва с зелени часове. Има и различна степен на централизация. С оценка между четвъртата и шестата година в училище. Автономността дава възможност на училищата да променят своите програми съгласно изискванията на държавата. Дуалната система не е въведена в Чехия. Въпреки това, подкрепяме стажовете. стажовете. Всъщност, работодателите искат от училището да подготвя хора, които са подготвени не само теоретично, но имат и практически резултати. И това всъщност и да имат познания по продуктите в съответните предприятия. В началото, като започнат работа след училище, заплатите са доста ниски. Много е важно да се хармонизират някои елементи в образователната система. Това е тема за следващите години и тук ще трябва да отразим резултатите от ПИЗА. А и също така ще помислим за обучението на учителите в педагогическия факултет. Защото в някои случаи завършилите педагогическият педагог факултет не разполагат с достатъчно знания. И затова ще трябва да променим обучението в този факултет от гледна точка на професионалното обучение. Има и някои случаи, когато и самите преподаватели не разполагат с диплома от е, педагогическият факултет. Това се отнася за информационните технологии, за чуждите езици. От тук се вижда, че има специални нужди за обучение на тези учители. Много е важно да се подкрепя интеграцията и всички преподаватели да разполагат с познания как да работят със своите ученици. Благодаря. Е, Благодаря за изказванията. Не ни остава много време. Две минути преди да приключим заседанието. Мисля, че обменът на мнение днес беше много полезен. Мисля, че ще можем да вземем предвид вашите изказване и те ще бъдат включени в проекто доклада за образователните стратегии, включително и стратегията на Европейския съюз до 2020 година, гаранцията за младежите и заедостта. Благодаря за изказванията. Знаем, че имаме доста проблеми в образованието в Европа и в света. Добре е, че всъщност тук получихме картината за резултатите на учениците в училище. И можем да извлечим съответните заключения от нашата дискусия и е да се опитаме да намерим решение на проблема. Заключенията ще бъдат общи. Всъщност трябва да се отдари повече внимание на обучението на учителите, за да можем да отговорим на потребностите на пазара на труда и глобалните предизвикателства. За тази цел държавите членки трябва да положат сериозни усилия, включително и регионалните власти. Нужно да се увеличи а, престижа на учителската професия а също така и да възпитаваме своите деца в уважение към учителите. Благодаря на всички за участието в дискусията и с това закривам заседанието днес. Продължаваме в 15 часа след обед. Междувременно в 12.30 ще има друго събитие в тази зала, така че не оставяйте своите неща тук. Вземете ги със себе си.